Това е изявление на комисията. Последни разкрития на масов организиран шпионаж срещу граждани, политици и дружества в Европейския съюз, страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ и Германската федерална разузнавателна служба. Първо давам думата на госпожа Ярова, комисар. Госпожи и господа, Приветствам възможността днес да се спра на въпроса, който беше широко отразен в медиите напоследък, а именно сътрудничеството между Агенцията за национална сигурност на САЩ и Германската федерална разузнавателна служба. Първо трябва да е се изясни до каква степен Германската федерална разузнавателна служба е участвала и дали това е станало неволно или съзнателно, дали е по такъв начин е извършен шпионаж срещу граждани, политици и дружества в нарушение на германското право. Този въпрос е изцяло в компетенциите на държавите членки и за това не се прилага европейското право, включително хартата основните права на гражданите, защото хартата се прилага там, където се прилага европейското право. Националната сигурност трябва да се тълкува ограничително – за да могат държавите членки да претендират, че не се прилага европейското право. Съдебната практика посочва, че държавите членки трябва да обосноват своите твърдения. Не е достатъчно просто да се позоват на своите изключителни компетенции в декларация когато има взаимодействие между държава членка и разузнавателна служба на трета държава, първо трябва да се изясни въпроса между съответната държава членка и другата държава членка или трета страна в рамките на правилата, които са залегнали в Европейската конвенция за основните права и свободи. Благодаря ви за вниманието. Анаги... Благодаря. Сега давам думата на първия оратор за две минути, господин Вос. Благодаря. Вестникът Шпигъл публикува тази седмица, че германската агенция за външно разузнаване е спомогнала събирането на данни за отделни предприятия в Европейския съюз от страна на АНС, Американската агенция за сигурност. Тук става въпрос едва ли не за сприятеляване между различни агенции за разузнаване, събиране информация за позициониране на пазара, за господстващо положение на пазара. Това е нещо неприемливо. Всички го отбелязахме. Не смятам, че сега е правилният момент за воденето на този дебат. Прекалено рано се води тази дискусия и тук не е ам, удачното място за този дебат. В Европейския парламент едва ли можем да променим нещо в разузнавателните агенции. Тук говорим за правомощия от национално естество, особено когато говорим за национални разузнавателни агенции. Ние можем само да изразим някакви предположения, защото до сега няма доказателства или а, някакви аргументи за масов шпионаж и събиране на данни. Добре в тази връзка се занимаем с въпроса как можем да подобрим контрола върху разузнавателните агенции. Благодаря ви за две минути, госпожа Сипел. Благодаря. Нека да кажа нещо, господин Фос. Не говорим тук само за статии във вестниците, ами има членове на а, анкетната комисия, занимаваше се с АНС, че е имало неправомерни действия. След, Сноу, след изявлението на Сноу, а, Сноудън, в държавите членки не се случи нещо, кой знае какво. Сега се изразяват критики към АНС и срещу масовото събиране на данни, че се трябва да се упражнява контрол върху разузнавателните агенции. В, в тази е, в този случай е засегната Германската агенция за външно разузнаване, защото тя е обвинена в сътрудничество с АНС. Без да знаят членовете на парламента и без да е известно на канцлерството, Германската агенция за външно разузнаване надскача своите правомощия. Както се вижда, в този случай парламентарният контрол не е функционирал както трябва. Необходимо е всички обвинения да бъдат разгледани много обстойно. Канцърството също а, трябва да окаже подкрепа и да гарантира бързото разясняване на случая. Селекторите също играят една много важна роля. С тях на помощ нашата е, разъзнавателна агенция събира информация, която да послужи за различни цели. Европейският парламент се занимава с тази тема сега, но трябва да го прави и за напред. Във Франция се подготвя ново законодателство, на което ще се превърне в така нареченият френски. Новият френски патриотичен закон. Благодаря, госпожо председател. казва господин Краснодепски аз мисля, че е, изказалите се преди това се опитах е, да намалят, да омалуважат този проблем, е, като казва, че това е един немски проблем, че немският говорител е повдигнал този въпрос и че не става дума за изхвърляне, за прехвърляне на информация от БНД. А, госпожа комисаря каза, уточни, че става дума за Западна Европа и аз също мисля, че става дума за цяла Европа, не става дума само за сътрудничеството с Американската агенция имаше много отразяване в медиите на проблеми, които в рамките на БНД, които събират информация върху а, гражданите а, и това са хора, които а, а, ние смятаме, че а, трябва да сега дам думата, председателко да прекъсне, давам думата на госпожа Интвел за две минути. Благодаря, госпожо председател. Колко пъти обсъждаме незаконното шпиониране на наши граждани, журналисти, политици, хора, които са готови да говорят. Белгаком, затворите, какво ли не, говорим и говорим. Обаче е, изпадаме в самодоволство. Е, защо говорим за американските, не говорим и за германските е, и китайските служби? следващият а, път ще кажа, сега пък се появиха китайците. И пак ли нищо няма да направим? Пак ли ще кажа, ами това е положението? Кой ще защити неприкосновеността на личната сфера на нашите граждани? Господин Фос, НП изобщо не се интересува от върховенството на закона, международното право, неприкосновеността на личната сфера. От вас гражданите не могат да очакват защита. Разбирам, Европейската комисия казва, да, това е изключителна компетентност на държавите членки, зная, че е така, зная, че със своето отсъствие е, съветът за пореден път доказва, че това е институция, която хайде да не използвам е, непарламентарни е, изрази, можете да се сетите какво искам да кажа. Някой трябва да се заеме с тази задача. И аз отказвам да приема тази незаконна и неприемлива дейност. Кога най-сетне някой ще ни даде отговор? Ако приятелски държави правят това, какво ще направят неприятелските? Отказвам да си представя. Господин Фос, Казваме, че това са тайните служби. Ами нали, точно за това има тайна е, и дейността. Господин Фос, чувате ли ме? Трябва ни а, незабавно парламентарен контрол, трябват ни правила, които се отнасят до трансграничната дейност на разузнавателните служби. Ние трябва да защитим гражданите. Благодаря. Thank you for one and a half... Благодаря. Минута и половина, госпожа Ернст. Благодаря ви. Това, което винаги сме подозирали, сега излезе на а, дневен ред. Като а, тук едва ли не говорим за сделки между добри приятели. А, правителствата, канцлерството, всички участват едва ли не в шпионирането на нашите граждани и на економическите субекти. Съгласно на, а, националното европейско законодателство, економическия шпионаж е забранен. А, постоянно американците си разигравят коня както си искат, а, за да събират необходимата им информация. Всички познаваме фактите. Знаете колко интензивно обсъждахме темата, свързана с аферата с АНС, Трябва да признаем, че това не е изолиран случай и не става въпрос само за АНС. Говорим тук за една система, свързана с а, наблюдението на всички граждани и предприятия. А, тук говорим едва ли не за държ, държавна измама за предателство. Колко дълго трябва да търпим това? Трябва да сложим край. Благодаря, господин Албрехт, минути и половина. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. Ако тези доклади в медиите се окажат истина, това е ново измерение на този скандал, че не става дума само за АНС и за щатите, а за това, че нашите разузнавания разузнавателни служби не спазват нашите собствени права. Искам да кажа, уважаема госпожо комисар Юрова, че сега е моментът наистина да се направи нещо по разследването, ако терминът национална сигурност в Европейския договор бива потъпкан от държавите членки, защото очевидно това става. В момента, в който беше показано, показано а, че Сно, а, е, излязоха данните на Сноудън, Ангела Маркел каза, че не може да се шпионират приятели. А, това означава, че тя не приема думите си сигурност и това въжи за всички държавни глави. Необходимо е комисията и парламента много ясно да настоява пред държавите членки да приемат правила и стандарти за тяхната работа, защото трябва да се прилагат договорите и хартата за правата на човека. Благодаря Председателката благодаря. Една минута. Господин Лебретон има думата. Merci, Благодаря, госпожо председател. От 2001 година е, германските, германските шпионски служби шпионират а, а, другите държави заради, а, заради а, щатите. Това беше казано в Der Spiegel и това показва ам, техническата слабост и организацията. Това означава, че Германия предава а, своите, а, своите партньори и французите, за да служи на интересите на американците. Следва да се иска изведат заключенията, че трансатлантическия договор ТТИП следва да бъде анулиран. Благодаря минути и половина, господин Свен. крати на то temo туди же sprejeli резолюцио. Благодаря ви, госпожо председател. Шпионския скандал с Американската агенция за национална сигурност вече е в миналото. Нека повече не се връщаме към него. Нека да говорим за киберсигурността. Това е най-важното и ние го имахме в дневния ред и преди. Сега става дума за тайно взаимодействие между германските и американските разузнавателни служби. Разбира се, че операцията е тайна. Това в крайна сметка са разузнавателни служби. Те действат така. Необходимо е да имаме известна степен на контрол, става дума за нашата сигурност, като защитата на личните данни е основно наше право като граждани. Трябва да се предприеме нещо. Трябва ни регламент на европейско равнище, за защита на личните данни, за да се е, преодолее сегашния разнобой между 28 различни национални стандарта. Но какво правим, когато говорим за трети страни? Често пъти става дума е, за защита на личните данни е, в контекста на противодействието на престъпността. И според мен нито една държава отделно, нито пък дори Европейския съюз – сам по себе си не може да си позволява да нарушава правата на човека в името на сигурността. Биг Брадър, големия брат, не е нито германец, нито американец. Благодаря. Сега господин Морайс за две минути. Благодаря. Беше зададен един въпрос днес и трябва да кажа, че дори в Съединените щати има раздвижване към свързано с доближаване до международните стандарти, особено след като бяха разкрити случаите за измъчване при а, взимане на показания от страна на АНС. Сега говорим а, за нарушаване в този случай на германското на европейското законодателство, защото са били наблюдавани ем, европейски предприятия. Говорим за две от нашите две най-големи държави членки Германия и Франция. Ем, когато е, говорим за действията на АНС, трябва да се отнасяме към всяка една държава членка, така както се отнасяме към собствените си страни. Има сериозни твърдения. Ам, има информация публикувана в Washington Post и в Шпигел. Нямаме правомощи в тази област, но по отношение на действията на АНС, на АНС трябва да кажем, че държавите членки могат да, добеля, да отбележат напредък, но не го правят. Трябва да призовем държавите членки да предприемат конкретни стъпки. Бундестага е, също е, трябва да отбележи напредък и има един член на Бундестага, който наистина предприе действие по отношение на тези разкрития. Трябва да действаме, защото и основните права, европейското право са застрашени. Господин Вайденхолцер има думата. Благодаря, госпожо председател. Опасявам се, че това няма да е последния случая, в който се занимаваме с тези въпроси и а, внасяме светлина в а, тунела. Тайните служби оперират на тъмно и ам, сяват страх у хората. Но в Европейския съюз сме създали пространство на сигурността, свободата и правосъдието. Правото на всяка държава членка е да определя ясно правомощията на полицейските и тайни служби. Имаме нужда от парламентарен контрол. Добре е това, което правим тук. Имаме нужда от интензивни разследвания на тези случаи Имаме нужда от по-голяма сигурност в европейското пространство и да има една здрава европейска правна рамка в е, европейските изчислителни облаци. Имаме по нужда от повече сигурност. Необходимо е да има споразумение, което да забранява шпионажа, Съществуват двустранни споразумения, но те не са достатъчни. Трябва на следващо място да проверим предстоящите международни споразумения и съществуващите такива, като SWIFT и ам, подобните на него. Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, едно свободно общество се характеризира с това, че е готово да внася яснота в случаите, в които има нарушение на човешките права. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Якович единствения изявил желание да вземе думата и моля имате думата се... Ам... Когато в парламента водим дискусии, се позоваваме на медиите, трябва да сме много внимателни. Разбира се, има много съмнения, има много спекулации. Много казаха, че тази дискусия няма смисъл, но не е така. Тази дискусия има много голям смисъл. Германската страна трябва да проучи това, което се е случило до сега, да се извърши обстойна проверка. Това, което имаме нужда в Европейския съюз е да се подготви двустранно споразумение за забрана на шпионажа. Това е важно за нас, за нас и за нашите граждани. По този начин нашите граждани, економиката ни и политическите ни системи ще бъдат защитени. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа комисар Ярова. Много ви благодаря за обсъждането, което беше много смислено, беше много полезно, че повдигнахме този въпрос. Аз в отстъплението си говорих доста сухо и само казах, че нямаме достатъчно данни, с които разполагаме, нямаме достатъчно факти, само с данни от медиите, така че за мен това е много а, решително условие за това дали да се правят заключения или не. Също така говорихме и за липсата на европейски компетенции, защото говорих за компетенциите на държавите членки. Но трябва да ви кажа, че след като чух информацията за, за е, това, че се твърди, е, че има скандал за злоупотреба с данни от е, АНС това наистина ме разтревожи. Ние сме в много напреднала фаза на преговорите с американските власти за системата за безопасно обежище. Ние водим преговори по изключенията, които могат да използват които могат да разрешат на американските власти да използват лични данни на европейски граждани, които летят до Европейския съюз. И трябва да кажа, че това няма да направи преговорите по-лесни, точно обратното ние сме постигнали някакво крехко доверие, но въпреки всичко сме в различна ситуация, като чухме тези нови неща. Ние а, обаче ще водим преговорите, искаме да видим правилата, компетенциите а, от американска страна. Ние бихме желали също така да се получат много конкретни гаранции от американските власти, че правилата ще бъдат спазвани писмените правила са едно нещо, са едно, но тяхното изпълнение е нещо съвсем друго. И отново искам да кажа, че преговорите са много тежки. През следващите седмици искахме да финализираме преговорите до края на май, да постигнем конкретни правила в писмена форма, които да се спазват тогава, когато боравим с данните за безопасното обежище. Искам да ви информирам, че преговорите продължават и също така като паралелна процедура продължава и финализирането на регламента за защита на личните данни, което ще бъде представено в съвета през юни за окончателно одобрение като директива за политиката. Просто с това ви давам последната информация за случващото се в сферата на защита на данните. Председателката, благодаря. Госпожо комисар, сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Искаме да помоля комисар Хил да вземе думата. Сега ще дам думата на докладчика госпожа Гил